Преминаваме към обясненията на вота. Ще започнем с обясненията на вота, които не можаха да бъдат направени вчера, след което ще продължим с обясненията на вота по текстове, по които гласувахме днес. Първата точка – предложение за резолюции, положение в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход към миграцията към Европейския съюз. Първият оратор е господин Луке за една минута. Господин Луке. The next speaker is uh, Miss uh, Jill Следващият оратор е госпожа Джил. Госпожо Джил, имате думата. The next speaker is Mrs. Ferrara. Следващият оратор, госпожа Ферара. Благодаря, госпожо председател. Проблемът с миграционните потоци в региона на Средиземноморието може да бъде решен по по-ефективен начин чрез прилагането на цялостен подход към миграцията. Това е амбициозна цел, която трябва да постигнем, за да избегнем по-нататъчни трагедии в Средиземноморието, както и за да пресечем престъпната дейност, с която се реализират огромни печалби на гърба на човеш на хората. Ще трябва, що се отнася до Дъблинския регламент, да гарантираме бързо разглеждане на молбите за убежище, ще трябва да проверим и начина по който се разходват средствата за миграция и обежище. В Италия, например, се провежда разследване във връзка с злоупотреби с финансирането на системата за приемане. Има ясна връзка между организираната престъпност и политическите кръгове в Италия. В Европейския съюз трябва колкото се може по-скоро да се проведат разисквания Подкрепям искането, предложението, извинете, за резолюция. Следващият оратор, господин Шулце. Уважаема госпожо председател, Положението с бежанците в Средиземноморието все повече се влушава. Войната, водена от ислямска държава в Сирия и в Ирак, както и нестабилното економическо положение в Северна Африка, принуждава все повече хора да се насочат към Европейския съюз. Като член на делегацията за връзки с Машрек наблюдавам отблизо най-вече положението в Сирия. Трябва да окажем помощ по места, както и на унези, които вече са в Европейския съюз. Всички държави членки в зависимост от потенциала си трябва да си оказват взаимна подкрепа, така както е закрепено в член 80 от договора. Миграционните потоци трябва да бъдат разпределени справедливо, за да не се оказва свръх натиск върху някои държави. Призовавам Европейския съюз да отчете това в рамките на политиката си за обежище и да предприеме адекватни мерки. Благодаря. Следващият оратор госпожа Джуфрида. Благодаря ви, госпожо председател. Аз гласувах за настоящата резолюция, защото тя представлява допълнителна крачка напред. Да, малка крачка напред, но все пак крачка. Не може за напред да казваме, че това е неотложен и спешен въпрос. Не трябва да превръщаме този спешен въпрос в рутинен. От утре ще трябва да подчертаваме в още по-голяма степен това, което е необходимо да се направи, включително и в рамките на операция Тритон. Италианците направиха много във връзка с спасителните операции в Средиземноморския регион, но това е недостатъчно. Това е средиземноморска държава и тя е на предната линия на приемането на бежанци има страшно много опити за незаконно влизане в страната. Смятам, че можем да избегнем допълнителни стратегии. Благодаря, господин Себастия. Благодаря, госпожо председател. Гласувах е, за тази резолюция, защото е, смятам, че наистина е, драмата на иммигрантите, които прекосяват Средиземно море е, е ужасна. Аз съм от Валенция и е, мои съграждани всеки ден са свидетели на човешката драма. Трябва да вземем обаче решения, които да с които да постигнем някакво глобално решаване на проблема. Резолюцията е добра, положителна, защото тя ще вдъхне нов живот на сътрудничеството между страните е, от които произхождат тези хора. Само такава политика ще е, позволи те да имат по-светло бъдеще в къщи и да престане това е, тази миграционен поток. Госпожа мърбото. Господин председател, скъпи колеги, както и другите колеги от Фронт Национал, аз гласувах против, тъй като тази резолюция не решава проблема по съдържание. Европа не може да е, опази своята външна граница на 28, на 28 страни, колкото и, средств, колкото и средства да разполага. От влизането в сила на Шенген Европейския съюз е, се провали в, що се отнася до защитата на външните е, граници. Е, хиляди иммигранти прекусяват е, някаква граници, граница и след това е, вър, се е, жива, е, отиват в останалите страни. Е, крайно време е да се е, суспендират е, договореностите от Шенген и да може Европа да защити и опази своите външни граници. Следващата госпожа Пага. Then, uh, then... Тя не е тук. Следващият оратор е госпожа Матера. И госпожа Матера я няма. Нека пробваме с друг колега. Госпожа Млинар. Благодаря, госпожо председател. Гласувах за резолюцията за положението с миграционния поток в Средиземноморието и цялостния подход на Европейския съюз. Цялостният подход е единствената възможност да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени в областта на миграцията в момента. Миграционните потоци са структурен проблем в Европейския съюз. Контролът върху външните граници и политиката в областта на обежището оказват голямо въздействие върху правата на човека на мигрантите. Положението в Средиземноморието всеки ден отново е, ни дава доказателства за това. Трябва да разработим нова стратегия за насърчаване на легалната миграция. Във връзка с това приветствам предложението на австрийското правителство за разпределянето на миграционните потоци на принципа на солидарността. Благодаря. Благодаря, госпожа Томашич. She's not here, Madam тя не е тук. Госпожа Киничи. Грация, президенте. Е Благодаря ви, госпожо председател. Сега всички знаем, че за да решим а, проблемите с миграцията, се нуждаем от координирани действия. Необходимо е в държавите на происход да се хората да се борят с причините, които тласкат мигрантите навън към това е изключително опасно пътешествие. Необходимо е да се създадат законни канали за влизане в Европа и да уеднаквим законодателствата в областта на убежищата на държавите членки. Нуждаем се от общ и изчерпателен отговор на създавата се криза. Може би Европейския парламент би могъл да даде начален тласък за приемането на тези мерки. Нека да напомним приоритетите, да се обърнем към Европейската комисия и държавите членки и да помолим всички да тръгнат по този път, който очертах. Затова гласувах за тази резолюция. Благодаря. Господин Жидековски. Президентко. А... Благодаря, господин председател. Бих искала да се спра на следното. През октомври 2013 година ние приехме резолюция относно миграционните потоци в Средиземноморския регион. След това бе създадена работна група и след това с комисията излезе с няколко изявления. Беше приета прият един комплексен подход. Но ние трябва да намериме един общ, едно общо съвместно решение на проблема, по което да можем да се обедедим около консенсус около това. Ако ние, демократите, не можем да направим това, ще дадем поле за действие на популистите. Е, честита коледа на всички, госпожа Морей. Благодаря, госпожо председател. Колеги, удовлетворена съм от идеята за прилагането на интегрирана политика – в момента сме свидетели на проблем, който се обостря с всеки изминал ден. Всяка следваща жертва в Средиземноморието трябва да е повод за нас да предприемем цялостен подход. Трябва да поемем своята част от отговорността, за да предотвратим подобни ужасяващи събития. Необходими са ни конкретни мерки, но нека първо се спрем върху първопричините за проблема трябва да се намерят възможности за законна миграция, но това е осъществимо единствено в сътрудничество с трети страни. Не бива Средиземноморието да се превръща в гробище. Трябва да направим Извинете, трябва да отчетем, че държавите от Средиземноморието вече не могат сами да се справят с проблема. Председателката, благодаря докладът на господин Мамикинс. Първият оратор е господин Юрек. Благодаря ви, госпожо председател. решихме да взехме решение за сключването на споразумението за асоцииране с Грузия и аз гласувах за, защото смятам, че по този начин се подкрепят държавите членки, които а, станаха резултат от разпадането на бившия СССР. Аз обаче съм против налагането на Грузия на идеологията за хомосексуалистите. В Грузия има хиляди жители на Тбилиси, които протестираха. Да критикуваме Грузия за хомофобското и поведение е нападка срещу държава, която като държавите членки има свое виждане за това. трябва да гласуваме по начина, по който биха гласували основоположниците на Европейския съюз. Благодаря ви. Следващият е господин Поспишил. Já jako poslanec eh, z Благодаря, госпожо председател. Като депутат от Чехия, която да е преживяла съветската ера, аз приветствам приемането на споразумението за асоцииране с Грузия, като По този начин се надявам, че тази страна ще излезе от сферата на, на влияние на Русия и ще ще продължи по пътя на демокрацията. Смятам, че нашата политика трябва е, да, път, да е, подкрепя бившите е, съветски е, сателити и да помогне на тези страни да изградат правови държави, където да да има върховенство на закона. Ние подкрепихме Молдова а, и по същия начин и се надявам, че а, тези държави ще предприемат а, политика по пътя на демокрацията и нашата политика към нашите източни съседи трябва да, а, да продължи. Госпожа Жданока има дума. Госпожо председател, аз гласувах против резолюцията, която се базира върху дух на разделение в Европа и региона на Южен Кавказ. Предвидени са много амбициозни цели, но според мен целите, които са заложени за Южен Кавказ, са унизителни като се имат предвид и отношенията на Грузия с Армения и Азербайджан. Упоменават се Южна Осетия и Абхазия, като се квалифицират като окупирани територии. Призовава се Русия да сложи край на своята окупация там. Това може да доведе до враждебност изявленията, че процесът на асоцииране не е заплаха за економическите и политическите интереси на Русия, не е нищо повече, освен една декларация. Ангажиментът на Европейския съюз спрямо източните партньори твърди се, че той ще доведе до просперитет в целия регион, но аз се съмнявам в това. Благодаря, господин Петър Яр. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за предложението, тъй като то е едно начало. Как можем да направим света по-добро място? Можем да го направим по-добро място, ако проявяваме взаимно уважение, и ако поставим взаимоотношенията си на тази основа, както и ако гарантираме доверие. Според мен, сключването на споразумение ще доведе до създаването на доверие. То ще допринесе за създаването на един по-добър свят. Затова, според мен, е важно да отстояваме не само економическите си, но и политическите си ценности в други региони. Благодаря. You, Благодаря, господин Яр. Господин Ханан. You, Благодаря, госпожо председател. Не трябва да позволяваме тази неизбежност на кризата в Украина да ни кара да си отмъщаваме на Путин по други държави. Това е начина по който Русия продължава да окупира някои от суверенните съседни държави. Тук става въпрос за териториите, не, само за присъединяване. Аз мога да направя аналогия с поведението на Русия през 19 век и може да се направи такава аналогия с всичко, което се прави и сега. Дали ще изберем демокрацията или а, не? Тези, които живеят в свободно общество или тези, които живеят в автократично такова. Всичко е свързано с правовата държава. Не трябва да има управление, което променя правилата а, без да има независима власт. Това се отнася за народа на Грузия и за народа на Украина и за всяка друга държава. Ако някой е, реши да върви по пътя на европейските ценности, ние трябва да го подкрепим. Това а, въжи за цялата евроатлантическа общност. Никой не може да прекрачва тези права. Благодаря ви, господин Улов. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж тук гласувахме резолюция, която всъщност ще увеличи колониалистичните колониалистичните империалистични влияния на Европейския съюз. Това би било смешно, ако не беше сериозно. В, в моят е, избирателен окръг има град наречен Холстол. И е, на, днес е, по коледа хиляди хора от моят избирателен окръг няма да имат храна и ще трябва да отидат към, да се обърнат към хранителните банки и ще бъдат на студено а, а ние помагаме на бюрократите в Грузия. Вие си имате залъка от устата на моите избиратели, за да го дадете на грузинците. Ние не вярваме в империализма на Европейския съюз. Аз не смятам, че трябва да взимате парите от бедните, за да ги давате на бегетите. Вие не трябва да оставате нашите избари, избиратели с една мизерна коледа, просто защото грузинците искат една охолна коледа. Кели. Господин Кели. Много бях удовлетворен от това предложение за резолюция. Подкрепих го заедно с моята група. Според мен резолюцията е края гален камък. Радвам се, че когато гласувахме сред нас бяха президентът и бившият президент на Грузия. Радвам се, че гласувахме за с голямо мнозинство. Разбира се, някои гласуваха против, но демокрацията се основава на волята на мнозинството. Грузинският народ иска да упражни своето демократично право, иска да обърне поглед на Запад. Не желае вечно да е в структурите на изтока. Резолюцията е израз на нашата воля да гарантираме свобода за всички граждани. Разбира се, всички правителства могат да направят своя избор. Това са принципите, които ще отстояваме по света. Днес е добър ден както за Грузия, така и за Европейския съюз. Благодаря, господин Кели. Преминаваме към следващия доклад. препоръка на господин Мамикинс за споразумението за асоцииране с Грузия. Господин Проспишел. Пани президентко, аз съм свой постой. Благодаря ви, госпожо председател. Аз вече изразих становището си при предишното си изказване. Сега просто бих искал да допълня, че е добре, че споразумението за асоцииране с Грузия не включва само економически въпроси. Тук не се разглеждат само митата, свободната търговия, вземат се предвид строителството и правовата държава в Грузия. Засилват се различни области, като например обществените поръчки. Като бивш министър на правосъдието на Чехия, зная, че бъдещето на дадена държава в Европейския съюз е свързано не само с економиката, но и с развиването на демократично общество и правова държава. Ето защо аз подкрепих това предложение. Благодаря. Последният оратор, господин Кобърна. Аз гласувах против споразумението за асоцииране с Грузия, защото Европей, Европейския съюз, смешайки се в вътрешните работи на страните, до, доведе до положението в Украина. Сега иска да се сключи споразумение за асоцииране с Грузия. Грузия преди няколко години беше във война с Русия. Тоест, е, Европейския съюз още веднъж подклажда е, огнището на напрежение. В момента Русия, Русия и е, нейното правителство са в деликатно положение следствие на спада на рублата. Така че да се провокира господин Путин в момента не е най-доброто. Така че баронеса Аштън, кой, която беше една а, непоследователна аматьорка и а, другите водеха политика до спадане на робота. Не искаме 1900 1940 да се а, повтори отново сега. Много е опасно да се провокира руската мечка. Скъпи колеги, протокола ще бъде